Уважаеми дами и господа, добре дошли на днешното заседание. Продължаваме работа си от вчера. И днес започваме с точка 13. Това е изслушването, петото поред изслушване – към предложението на общото, за общото европейско право за порежби, продажбите. Знаете, моят колега Луичи Берлинге, Берлингер и е, колежката Гепар, те са съдокладчици. Поздравявам ги и ги приветствам сърдечно. Това е вероятно последното изслушване по тази тема. След това изслушване ще обобщим всичко, което е дискутирано и през юли ще организираме общо заседание с националните парламенти, след което мисля, че ще имаме гласуване, като целта е да започнем преговори с съвета и някъде през септември, октомври, тук в комисията – и в последствие в пленарна зала ще гласуваме. Даяна Лолис се сред нас. Тя реши да прекрати дейността си като европейски депутат, но тъй като тя работи много интензивно по тази тема и помагаше на госпожа Рединг, тя изготви един доклад. Този доклад бе подкрепен с мнозинство в парламента и за това тя е днес сред нас. И така, приветствам експертите от различни организации. Днес имаме представители на научните среди, Това е много хубаво да чуем тяхното мнение. Дора Семперлик Лайс от Уайтме е сред нас, госпожа Лапме от Пойк, госпожа Нюрнберг от Екомерс, Крафон Вестфален от ЦЦБ и професор Бил от университета в Норбек. Това са колегите, които представят науката. И така започваме с първия доклад. Най-напред започваме с госпожа Клайс. Имате думата. Благодаря, господин председател. Също и от името на ЛАПМА искам да ви благодаря. Благодаря и на господин Перлинге за поканата. Ще говоря на английски. ЛАПМЕ е Европейската асоциация на малки и средни предприятия и представя главно малки и средни предприятия. Имаме 12 милиона члена. Благодарим и приветстваме проекто доклада. Много е хубаво да имаме тази дискусия по съдържанието и само по този начин ще може да оценим този инструмент, да си създадем пълна представа за него и да го подобрим. За да може да допринесем към тази дискусия, ние непрекъснато сме адаптирали, актуализирали нашия доклад, работим от ноември от 2011 година по този въпрос. И искам да кажа, че забележките, които правя тук, са базирани на предложенията на нашите членове. Така че Първата част на моето въведение ще се съсредоточи върху основните елементи, е, които препращат към въведението и обяснителния меморандум на проекто доклада. Хубаво е, че доклада Говори за договорното право като общ контекст на европейското право за продажбите. Говори се и за договорите от разстояние. Това е много важно, много е хубаво те, винаги сме смятали, че трябва да видим и двете страни на метала. Явно има предимство, когато, предимство, когато се говори за ограниченията, би било предимство да се види този инструмент, как ще действа в, ограниченото, в ограничения обхват, в европейския обхват и е важно да видим как той ще действа в трансграничен контекст. Другата страна на медала. Бих казала, че има и дефицити, има въпроси, които трябва да се уточнят, които трябва да се обсъдят по-подробно. Ако се говори за някакви ограничения, трябва да се попитаме дали това няма да доведе до правна фрагментация. Ако се използват различни инструменти за договори от разстояние и за бизнес дейности лице в лице, това би довело до проблеми, до допълнителни тежести. Договори от разстояние се използват от малките и средни предприятия като допълнителни инструменти. Ние смятаме, че Имаме модерни контракти, е, е, модерни договори за европейското право за продажби, които биха допринесли за това да се преодолеят трудностите, за които говоря. Ако Става дума за ограничаване на обхвата на договорите от разстояние. Трябва да помислим за директивата за правата и защита на потребителите. За да избегнем объркване е, за малките и средни предприятия, важно е да имаме хармонизирани части с директивата за защита на потребителите. Те трябва тези части, които са релевантни за този тест, да бъдат прияти едно към едно, така само инструмента ще бъде приложим за малките и средни предприятия. На второ място искам да обясня въпроса за мерките за защита. Това е важно за бизнеса и особено за малките и средни предприятия, мерките за правна защита и мерките за обещетение. Имаме чувството, че комисията и докладчиците са разбрали, че имаме големи опасения по този въпрос и за да може да се справим с, с да ги преодолеем, ние предлагаме няколко решения. Ще се спря на, три, на трите решения, които имам предвид. Първото решение въвежда край срок от 6 месеца след продажбата. След това е, покупателят, купувача трябва да приеме условията. Мислим, че 6 месеца е прекалено, е достатъчен срок. След това тря... могат да се въведат, да се въведат мерки за възражение и обещетения, ако купувачът не е доволен. На второ място, и, трябва да имаме разумен срок за възможност за обжалване, ако договорът е, разру... е нарушен. Потребителят има право на поправка на продукта или на замяна. Разумният срок – какво означава това? Е, дали това значи два, две години или 6 месеца? Ние смятаме, че тук срока трябва да бъде уточнен. Не може просто една обща формулировка разумен срок. Сега изменение 50. То прави препратка. То е свързано с това, с това второ решение. 150 изменение, 150 прекратяване на договора в разумно време. За това става дума тук. Комисията в член 119 алинея 1 предвижда следното. Когато купувачът е осведомен, че договорът е нарушен, той може да подаде, да предприеме правни действия. Мислим, че няма смисъл да се ограничава а, тази разпоредба за отношение между а, економически оператори. Трябва да се знаят задълженията на економическите оператори, но също така трябва да има и задължения за потребителите. И тук искам да направя препратка към дискусията на последното, може би не точно последното заседание на комисията, но когато бе представен доклада. На това заседание бе представена не точна картина на малките и средни предприятия. Беше казано, че Малките и средни предприятия не се интересуват от защитата на потребителите, а ние смятаме, че това е доста опасно да се казва. Това не отразява реалността. Малките и средни предприятия много са загрижени даже за е, защитата на потребителите, защото това означава, че само е, услуги и стоки, които се ползват с доверието на потребителите, могат да оцелеят и могат да осигурят един успешен бизнес и могат да осигурят конкуренция с мултинационалните компании. Много е опасно, смятам, да се казва, че 50% от малките и средни предприятия са еднолични дружества. Това са вероятно само 8-9%. Е, хората, които работят в тези компании, са също и потребители. И от друга страна, ако вземем предвид техните доходи и допълнителните разходи, които ще се наложат на тези предприятия, ние ще застрашим така техните работни места. За това, молим ви, вижте пълната картилна на действителността в това отношение. Сега третото решение. Това е, е заплащането на, от страна на потребителите в случай на прекратяване на договора. Искаме да, да помолим парламента и комисията да не следва този подход, защото този подход би провокирал много повече въпроси, отколкото решение. Например, кой ще изчисли е, сумата за плащане? Или пък какво ще се случи, ако потребителят откаже да плати. Нашият опит показва, че малките и средни предприятия не се отнасят към съдилища, за да изискат покриване на щетите си и те имат проблеми в това отношение. И в заключение ще кажа следното. По принцип, първите две решения биха представлявали солидна основа за дискусия. Смятаме, че най-доброто решение е това, което е, в момента се предлага в директивата за европейското право на за продажбите. Ние изготвихме този работен документ, който, до който има достъп. Там говорим за възможностите за обещетение. Те са все още валидни. Сега нашия списък от предложения и препоръки не е изчерпателен, но, например, ще се спра на изменение 17 и 117 едно. По тях сме работили и по тях имаме загрижено също така и някои други изменения, но така или иначе това Моите бележки ще бъдат публикувани на страницата на комисията, така че спирам до тук и с удоволствие очаквам по-нататъчни въпроси. Благодаря. Следващият оратор, госпожа Пахна. Um, thank you very much. Uh... Благодаря ви за това, че поканихте Беук на това важно изслушване днес. Искам да засегна най-важните въпроси от гледна точка на потребителите. За съжаление, е, страхувам се, че няма да можете да четете е, моите диапозитиви, за това ще се опитам да изложа съдържанието им устно. Ще се спра на приложното поле и ограниченията му, е, във връзка с е, е, тези договори, които се сключват от разстояние. Второ, въпросът, на който се спря Дора, какво означава да се даде право на прекратяване така, както се предлага? Трето, какво ще е отражението на измененията върху договорите за цифрово съдържание и договорите за компютърните облаци? Четвърти въпрос. Предложените изменения ще допринесат ли е, общото европейско право на продажбите да постигне целта си да стимулира е, презграничните договори и след това заключение? Измененията в приложното поле. Е, диапозитивът ми е озаглавен как да се увеличи фрагментацията. Всъщност расте фрагментацията, ако в общо европейското продажбено право не се прави разлика между национални договори и а, договори през граница и договори офлайн и онлайн. Ограничаване а, на приложното поле ще подчерта и задълбочи дублирането на европейското право, което съществува в момента. Директивата за защита на потребителите съдържа огромен брой норми за договори, изключвани в интернет. Така че съвсем наскоро е приета директива, която урежда информационните изисквания, правото на оттегляне, формалните изисквания, доставките, и техните правила, приключването на договорите или тяхното прекратяване и преминаването на риска все при договори изключвани от разстояние. Това са все норми приети от вашия парламент и от съвета и това е напълно хармонизираща директива, т.е. тя не предполага по-нататъчна фрагментация между законодателствата на държавите членки. Второ, още е, по-объркващо е да има различни системи. Ще има е, съвсем различни правила за договорите, които не са в интернет и договорите, които се сключват в интернет. Е, обосноваването е, е спецификата на продажбения метод. Ако има право на отказ от договора, това е е свързано с спецификата, да кажем за това, че договорът се сключва от разстояние. Ще ви дам пример. Един немски потребител, който сега има две годишна гаранция и няма задължение за уведомяване. Спирам се тук на един от вариантите за уведомяване за липсата на съответствие – е, ще изпадне в неблагоприятно положение, защото сега ще има по-малка гаранция и задължение за уведомяване. Това ще обезвери потребителите и ще ги накарат да не вярват в договорите, сключвани по интернет. Освен то, т.е. ще бъдат засегнати и гаранциите от този подход. Е, също така, е, потребителите ще се чувстват дискриминирани е, когато сключват договори е, е, в презграничен план. Всъщност ще има положителна дискриминация. Тези, които сключват договори в презграничен план и онлайн, ще бъдат по-добре защитени от тези, които пазаруват в магазините и които не пазаруват онлайн. Ще има различни стандарти, контракт, договори извън интернет, договори е, онлайн, е, без да се прилага европейското продажбено право, договори онлайн с прилагане на продажбено право е, и прочие. Е, това ще бъде е, голямо осложнение на действащата уредба. Е, мисля, че не се стремим към този резултат. Ще има изкривяване на конкуренцията е, и то допълнително е, между операторите, които предлагат договори в интернет и тези, които предлагат договори извън интернет. Допълнително се осложнява тяхната работа. За съжаление, този диапозитив не се вижда добре. Надявам се, че ще е, бъде е, качен моят материал на вашата веб страница от секретарията. Ето структурата на сегашния проект е, за общото европейско продажбено право. Виждате в лявата графа частите, които са 8, след това приложенията и съм направила сравнение с, договор... с правото за защита на потребителите. С червено са означени онези е, норми, които според нас не са необходими е, в договорите с международен елемент, защото ние искаме да утвърждаваме и да стимулираме електронната търговия. Това е наша специфична цел. И е, трябва да съсредоточим вниманието върху средствата за защита, особено когато е, съдържанието е цифрово. Е, тук ни липсва уредба и там трябва да продължим хармонизацията, но тя трябва да е истинска хармонизация, а не факултативна такава. Измененията а, за а, намаляване на а, правата на потребителите при прекратяване на договора има три варианта. А, първо, е, след 6-месечен срок да се даде възможност на продавача да поправи недостатъка. Това ще е ограничаване на правата на потребителите в сравнение с действащата уредба, в смисъл, е, че е, сега продавачът избира как да бъдат защитени правата му тук при възприемане на този вариант след изтичане на определен срок продавачът ще е този, който ще избира средството за защита. Освен това, в страни като Португалия и Словения ще има специфики при прекратяването или дори липса на такова право. Вторият вариант е уредба в случай, че потребителят не извърши е, уведомяване. Много потребители не са запознати с изискването да съобщават на продавача за липсата на съответствие. Е, в, тако, в момента такова задължение не съществува и то ще бъде ново задължение в много държави членки. И много трудно ще се съобразят потребителите с това, че трябва да се обърнат към продавача в момента, в който констатират проблем. Е, това също ще доведе до ограничаване на защитата, която в момента съществува в някои държави членки, е, например Великобритания е, много се влушава положението на потребителите с задължението потребителите да плащат за използването. И това е нещо, което не съответства изобщо на правата на потребителите и съвсем очевидно е неприемливо за нас. Това, което е важно, е всички тези варианти, които са предложени, да бъдат е, гледани в общия контекст на всички предлагани изменения. Има и друго предлагано изменение, 185-то, е, предприятието да може да търси вреди за влушаването на качеството на стоката. Ако прочетете това, е, заедно с член 174 от първоначалното предложение, с вариант 1 и 2, а така и при вариант 3, заключението е, че правото на прекратяване вече се лишава от всякакво практическо значение за потребителя тъй като във всички възможности във всички хипотези ще има много възможности и вероятности продавачът да търси нещо от купувача, да го накара да плаща за това, че е ползвал стоката, за това, че е влушил състоянието и, и, и така нататък. Затова, според нас, това не е благоприятен е, подход. Сега накратко цифровото съдържание и компютърните области. Е, едната категория тук е, са правата за защита във връзка с цифровото съдържание. Това е много важно изменение. Ние го приветстваме. Е, сега реституцията или възстановяването е проблем при цифровото съдържание. Обикновено е, се предлага е, тук правото за защита да се осъществи само когато стоката не е била разпечатана и не е започнало свалянето на съдържанието. Бързам, защото изтича времето. Е, изменение 8 по точка от преамбюла 17а а, говори, че а, е, има намерение в а, е, приложното поле на общо европейското продажбено право да се включат компютърните облаци, но това може да се а, е, окаже източник на правна несигурност. Не знаем е, каква част от уредбата ще се отнася до компютърните облаци. Е, съгласно първоначалния проект на комисията нямаше такива намерения. Цифрово съдържание и компютърни облаци са две не съвсем еднакви неща. Сега се вижда, че компютърните облаци ще бъдат включени като така наречената свързана услуга. Не е ясно точно какво ще означава това и по какъв начин ще се обхване тази материя от правната уредба. Е, може е, да има допълнителен факултативен акт е, за компютърните облаци и това няма да доведе до такива осложнения на правната уредба. Така че това, което се предлага тук с тези изменения, не е много добра идея. Казах почти всичко, което исках да кажа. Искам да направя една обща бележка в допълнение. Цифровото съдържание е нещо, което се нуждае от по-нататъчна хармонизация. Имам предвид нормите за цифровото съдържание. И тук трябва да задължаваме потребителите само факултативно или диспозитивно. Всъщност, е, европейските институции е, имат задължение да защитят всички потребители при всички видове договори, особено нези от тях, е, които се използват все по-широко. И когато става дума за защита, вече не може да има факултативност. Нашата цел сега е да е, стимулираме електронната търговия. С предложените изменения Е, се опасяваме, е, че е, тази цел няма да бъде е, постигната, т.е. няма да има по-добра защита. Много са опасенията ни, няма да се спирам на всички тях, част от тях споменах при предложените изменения ще има по-голяма вероятност потребителите в някои страни при наличието на общо европейско продажбено право да се окажат в по-лошо правно положение, отколкото са сега блокират се необходимите подобрения, от които се нуждаем, за да усъвършенстваме правото за защита на потребителите. Сегашното предложение създава много фрагментация в режимите на офлайн сделки и сделки онлайн. Сега альтернативите. Смятаме, че сега трябва да се направи една добра оценка на въздействието, да се види дали е, действително трябва да се ограничава приложното поле до продажбите онлайн. Вместо е, е, тук да се разсъждава върху варианти. Смятаме, че реалните пречки в търговията са свързани с данъчния режим, режима на доставките. Би трябвало да изчакаме въвеждането в националните законодателства на актовете, свързани с тези аспекти, преди да въвеждаме нови факултативно приложими актове. И най-сетне, нещо много важно, Като следваща стъпка би трябвало да направим а, ревизия на Европейската директива за защита на потребителите а, и така да гарантираме ползи от европейското законодателство за всички европейски потребители. Благодаря. Фон e-commerce. Uh, to this committee, uh, as a e-commerce Europe, uh, we are glad we can have. Радваме се, че имаме възможност да коментираме проекто предложението. Второ, искам да се извиня за качеството на моя английски, но няма превод от холандски. Предполагаше се, че трябва да говоря на холандски, но ще трябва да говоря на английски. Ние представляваме а, дружествата, които трябва да работят по изискванията на общото европейско право за продажбите, а включително и през граничните интернет дейности. Ние представляваме повече от 4000 а, фирми в областта на електронната търговия. Електронната търговия има оборот повече от 300 милиарда миналата година. Дори и през миналата година в условията на финансовата криза. Смятаме, че е необходима а, добра система, за да може да се провеждат а, през граничните а, търговски дейности. кои а, търговци всъщност продажбат а, а, в а, чужбина. А, преди всичко, когато Законите са същи, като във вашата собствена страна. Няма нужда да се тревожите за съдебната защита, за различното законодателство. Тоест, ние предпочитаме хармонизираното законодателство в цяла Европа и за договорите в страните, и за презграничните договори. Повече проблеми, на които сме свидетели в презграничните договори, не са от правно естество, а по-скоро са свързани с плащанията, обслужването на клиентите, логистиката, а един от най-големите проблеми, с които се сблъскваме. Ето виждате тук а, как се, какви са продажбите онлайн в цяла Европа. Виждате, че има все още доста разлики. и улесняването на презграничната онлайн търговия несъмнено ще насърчи продажбите онлайн и от една страна в друга. Какви са проблемите на този вид търговия? преди всичко трябва да има уеднаквяване на изискванията, особено при дистанционните продажби. Какво, какви са изискванията на Рим 1 и 2? И тяхното тълкуване е особено важно. Съгласно Ром, Рим 1, вие трябва да прилагате правилата във вашата страна, освен ако не дадете на потребителя правата, на които той се радва и в своята страна. Е, това се отнася до външните а, е, търговци, ако те не отговарят на изискванията на тяхната а, е, правна система. Големия проблем са а, различните данъчни системи и системите за ДДС. Как да помогнем на търговците? Първо, като уеднаквим правилата – фискалните правила и правилата на ДДС. В такъв случай няма нужда да прибягваме до Рим 1, тъй като правилата ще бъдат еднакви за националните сделки и презграничните такива. Вече в областта на дистанционните продажби е, се въвежда максимално уеднаквяване. Той съществува ограничена нужда от хармонизиране на правилата при продажба на стоки. Правото за оттегляне и неговите срокове, кой плаща при банковите операции, какви са сроковете за оттегляне. Това са проблемите, с които се сблъскваме при презграничната търговия. Тези проблеми, повече от тях вече са решени с директивата за правата на потребителя. и в тази област, очевидно, от средата на 2014, когато влезе тази директива, вече няма да имаме тези проблеми. Въпросът е за сроковете за гаранция и за несъответствието и правната защита в случай на несъответствие. Когато няма съответствие, каква правна, каква правна защита може да се разчита? Това е Значи необходимо ни е решение за гаранционният срок и да имаме едно приемливо ниво на правна защита, което да бъде еднакво за цяла Европа. Разбира се, е, ние ще насърчаваме нови системи на плащане. И тъй като имаме вече единната система на европейски плащания, много от проблемите с разплащанията са решени. Имаме също така а, и либерализация на почтенските услуги. Има редица инициативи върху а, средствата за трансгранични продажби. Общото европейско право за продажбите, то дали е верното решение? Преди всичко става дума за неговия ограничен обхват, ограничено поле на действие. Тук не става дума само за продажбата на стоки, но в голяма степен и за услуги а също така и за смесени договори от части за продажба на стоки, от части за услуги. примерно продажба на мобилни телефони с фиксирани суми за абонаменти и, така нататък. Както виждате, Подобно на директивата, директивата за правата на потребителите, тук не се осигурява а, достатъчно а, правна защита при смесените договори. Защото когато става дума за договор, който обхваща и стоки и услуги, обикновено той се третира като договор за продажба на стоки. Лесно разбираемо ли е общо европейското право за продажбите? Не, не е особено лесно на разбиране. Значи, първо трябва да се види какво предвижда системата и както е, всички части на потребителското право, то е доста сложно. Не е лесно за разбиране. Второ, става дума за създаване на една доброволна единна правна система вътре в съществуващите правни рамки. Е, което ще доведе до по-голяма фрагментация. Освен това, има разнобой между общото право на продажбите и приложимото европейско право и във връзка това е с Рим 1. И също така трябва да се знае как се избира приложимото право а този въпрос не се обхваща от общото европейско право за продажбите. трябва да се избере, значи, кое право ще бъде приложимото право. Договорните отношения от, от, части се обхващат от приложимото национално право и от общото, същевременно от общото европейско право за продажбите. Може ли да се е, да оперира гъвкава една подобна система? Съмняваме се. Е, може би тази система трябва да се развие по-нататък и ние се надяваме, че така и ще стане. И е, инструментът на общо европейско право за продажбите, когато бъде прият, дали той ще бъде достатъчно гъвкав, за да може да отговори на новите изисквания за защита на потребителя. Смятаме, че той не е достатъчно гъвкав, нито пък приложното му поле е достатъчно добре дефинирано. Лесно ли ще се прибягва до а, него? А, би трябвало да, то това да бъде лесно било за търгов... и за търговските дружества, и за потребителите. А, трябва да има тук задължения за уведомяване. Съгласно правилата на общото европейско право за продажбите. Трябва да. Ако има нещо, което на нас не ни харесва, това е да се обръщаме многократно към потребителя, като искаме неговото съгласие. Защото колкото по-често правим това, толкова по-бързо той ще напусне веб страницата и ще отиде да пазарува другаде. Тоест, процеса на купуване трябва да бъде колкото може по-лесен. искането на двукратното искане на съгласие не е особено не е особено а, привлекателен а, метод. Това струва и пари, а пари, които в крайна сметка трябва да изплати потребителят. А е, какво пък ако потребителя не се съгласи а, а, по, с общото бреско право на продажбите? ние като търговци не казваме на потребителя, добре, ако не приемаш общоевропейското право на продажбите, ние няма да, няма да ти продадем стоката. Ако не приемеш общото европейско право, няма да, да ти да, няма да търгуваме с теб. Това не можем да направим. А, значи трябва да имаме два режима. Един за потребителите, които приемат общото европейско право, продажно право и друг режим за тези, които не го приемат експлицитно. Така че ако трябва а, да избираме между две различни системи, изборът е много лесен. А, ще трябва да изберем само една система, старата система, по, съгласно Рим 1, къде, ако има задължителни изисквания във вашата страна, моля уведомете ни за това и ние ще зачитаме тези задължителни изисквания. Следващият е, въпрос е, за е, електронната търговица или търговия е как да обединим, как да убедим потребителя, че за него е добре да прие общото европейско право за продажбите. Трябва да го убедим, че той съгласно това право ще се радва на по-добра защита, обаче ние не установяваме общоевропейското право за продажбите да предлага нещо повече от минималните стандарти на защита. Защо тогава потребителя трябва да избере да се ръководи, да бъде обект на неговите, на неговите разпоредби? Друг въпрос общо европейско право на продажбите дава ли то решение на главните проблеми на презграничната електронна търговия? Директивата за правата на потребителите хармонизира по-големите разлики в националните законодателства при продажбата на стоки и услуги, <clears throat> а ни дава една хармонизирана система от правила по отношение на продажбите от разстояние, права за отегляне, сроковете за отегляне, митата, които, налозите, които трябва да се плащат, когато се оттеглят от сделката участниците в нея и така нататък. Необходимо е а, уеднаквяване на а, правилата законодателни, законови и търговски обаче. И ние смятаме, че е необходимо да се въведат по-общи правила за несъответствие, случаите на несъответствие и общи правила за гаранционния срок. Например, в Холандия въжи гаранционен срок, който зависи от това каква стока продавате, примерно ако е, е, е перална, е, срокът може да бъде и 15 години. Тоест, по холандското право, дори след 10 години, ако сте купили парална, ще имате право на, на защита като потребител, тъй като гаранционният срок няма да, да бъде изтекал. Тоест, е, холандската система ми предлага много по-добра защита, отколкото общо европейско, общо европейско право за продажбите. Тоест, въпросът е как да убедим потребителя а, той да приеме общото европейско право за продажбите, наместо да се придържа към старата система. Значи, необходимо е пълно хармонизиране на съществуващите правила за съответствие, правна защита, а, и срокове за гаранция. Благодаря. Благодаря. Сега графон Вестфален има думата. Благодаря. Аз представям се себе, но ние не може да дискутираме този документ, така че аз ще говоря за становището на нашата организация от септември, което е публикувано на нашата интернетна страница. Продължавам на немски. Искам да кажа три неща. Най-напред приложното поле и ограниченията, които са предприяти сега на второ място. Новата концепция за честната сделка и една кратка забележка за правните защити. Към първата точка, към първия въпрос, дали е разумно да имаме ограничение на до... за договори от разстояние. Смятам, че има смисъл да помислим в... върху прилагането на договорите от разстояние. Дали не бива обаче да се анализира тяхното функциониране? Сега, ако комисията смята, че тук трябва да се уточнят някои аспекти, то тогава три въпроса се задават тук. Ако ограничението на договорите се случи, то тогава тук става дума за преработка на цялата материя. Първият подход, който виждам тук, да се разшири приложното поле на член 5 алинея 1а. Какво се казва там? Сесъл, т.е. европейското продажно право, не се прилага само върху договори от разстояние, ако не се е сключил този договор чрез средства за комуникация. Аргументира се последния начин няма значение дали са се използвали средства за комуникация. Според мен, обхватното поле за това изключение е прекалено широко, а именно регулира се отношенията между оператори, между економически субекти. Двете страни би трябвало в крайна сметка да сключат и подпишат договора лице в лице. Тоест, ако тук има дефицити, то тук то тук аз имам лични резерви. Но това са, както казвам, лични резерви. Сега, на следващото място, член 6, алинея 1. Ако имаме подхода, който е заложен тук, аз мятам, че европейското продажно право тук е поставено под въпрос, когато има кредитни елементи. Ако това е така и ако има разширение на приложното поле, то задава се въпроса дали вероятно Тълкуването на европейското продажно право е прекалено шесто, извинявайте, прекалено широко. Алинея 1б. Сродните услуги. Тук се задава същия въпрос. трябва да се направи разлика между следното. Ако комисията предлага стандартни договори, то това ще опрости материята много и ще отстрани много практически проблеми. Същото се отнася и до евентуални коментари от страна на комисията. Смятам, че е разумно да се помисли за тези договори от разстояние, тъй като нашата организация се занимава много с тези договори. Според мен, първоначалната версия на член 5 е най-добрата. Сега за честните сделки имам три забележки. Най-напред. Има ли смисъл да се прави да се ограничава дефиницията за честната сделка и добрата воля. Може да се отиде малко по-далече и да се каже, че е добросъвестността е на лице, когато няма преднамерена злоупотреба. Сега честна сделка и добронамереност от една страна и отвореност на, и честност от страна на страните с цел да не се накърнят правата на съответните страни, мисля, че тези две величини не са съвместими. Промяната на контрола по съдържание на член 83 и 86. Не мога да разбера дали честната сделка, дали промяната на дефиницията за честна дел, сделка и добросъвестност няма да имат въздействие върху член 83, а именно контрола по същество на правата на потребителите. Стандартите са ясни. Та, стандартите са уточнени чрез европейското законодателство. Сега трябва да си помислим дали няма да накърним разпоредбите на член 83, ако разширим прекалено много дефиницията. Ако една от страните има правото да развие своите интереси, това е добре, но въпросът е, не става дума е, непременно за интереси, въпросът е, че решаващото тук е корективът, а именно интереса, вземане предвид на интереса на другата страна. Това вземане на предвид отежнява отношенията между економическите субекти. Тоест, двете страни трябва да вземат предвид интересите на противоположната страна. Затова смятам, че трябва да се направи една втора стъпка, а именно по смисъл на, 8, на член 86, Шести, а именно добрите практики да се заменят с търговски практики. Тоест да се въведе една клауза, една обширна клауза за регулиране на материята на, прода... на договора за продажби. Тогава ще се ограничат последващите щети. Това би било разумно и справедливо. Трябва да видим всъщност какъв е мащаба за честността и добросъвестността. Той е заложен в член 80. Ако това е истинският параметр, то тогава ясно е, че трябва да се вземат предвид фактическите дати, но фактическите дати никога не са били, не са имали статус на правен аргумент. Това би било нещо съвсем ново тук. И на трето място, според мен то е много важно и ключово, Контрола по смисъла на член 86. Това е рефлекса всъщност на директивата на забавеното, на, за забавените плащания, член 7. Ако обаче там е записано добри търговски практики, а именно забраната на недобросъвестно съве, безопасността, това е отклонение от добрите търговски практики. Сега положението е следното. Защо при плащането трябва да има друг мащаб, а различен от а, а, мащаба, който урежда договорните отношения и на следващо място индивидуалните договори по смисъла на член 7. Страните имат възможност да формулират договора сами, но в последствие трябва да се вземе предвид член 7 на директивата за забавеното плащане. В този случай обаче той блокира прилагането на условията заложени в индивидуалните договори. Това е абсурдно. Тоест, мащабите на на контрола в индивидуалните договори е по-строг. Това не би трябвало да е така. Там, където има правила и норми, които биха могли да се опростят от страна на комисията, тези възможности би трябвало да се използват но всички опростявания, които не се отнасят до формулярите, са рисковани. Сега за правната защита. Сега при възможност за откриване на грешка, че потребителят може да се опита да се защити. Това е съвсем ясно. Тук за по този въпрос няма да говоря. Благодаря. Сега професор Хафтбил. Good morning and thank you very much. Професор Хюбил, добро утро. Благодаря ви много за тази възможност да коментирам проекта на доклад. Приветствам този проект на доклад и разбира се, говоря като член на експертната група, която изготви проучването за осъществимост и сега прави унези коментари, за които се призовава в доклада. Аз смятам, че този проект трябва да облагодетелства потребителите, както и сделките между предприятия, особено малки, не само като зададе единен набор от правила, но и като осигури защита, която за сега не се предвижда по Виенската конвенция за международната продажба на стоки или в законодателствата на много държави членки, особено за нелоялните условия в договорите, задължението за оповестяване на информация и е, за добросъвестност. Е, такава разпоредба липсва в много правни системи. Аз е, мога да дам е, доста отговори на зададени въпроси. Вярно е, че сегашното предложение за общо европейско продажбено право е, разкрива някои проблеми. Като цяло приветствам предложенията на докладчиците. Има някои трудности с отделни изменения, а някои предложения ще бъдат категорично грешка. Дал съм два писмени отговора, обща бележка и анотиран вариант на проекта на доклад. Надявам се, че ще разполагате с тях. Много ясно е очертан на тук позицията на Европейския институт по право. Няма да повтарям това, което се съдържа в нея. Съдържа, съгласна съм с част А от тази позиция, но в бъдеще е желателно Европейският правен институт да бъде привличан в консултациите на по-ранен етап. Всички ще се ползват от това. Сега по същество. Договори от разстояние. Съгласен съм, че общото европейско продажбено право е най-удобно за използване при този тип договори, но по същите причини, които бяха изтъкнати от колегата от ЮАТМИ, не е необходимо да се ограничава тази уредба само до този тип договори. Това създава проблеми с приложното поле и ще доведе до не оправдано объркване. Мисля, че когато страните по договора желаят, могат да изберат всяко приложимо право към своята сделка. Позволете ми сега да се спра на някои основни въпроси, първи сред които е добросъвестността и честността в търговските сделки. Най-напред трябва да кажа, че съм съгласен с докладчиците, че е по-добре да се възприеме подход само на защита, на щит не бива да се използва добросъвестността, така че на страните да се пречи да ползват права, които в противен случай биха имали. Но определението на добросъвестност и честността в търговските сделки в изменение 35 е твърде стеснително. В частност, смятам, че там се съдържа едно опасно понятие – злоупотреба с права много хора биха си помислили, че недобросъвестност и липса на честност ще има само когато една страна е предприела действия с умисъл да увреди другата страна или е, е проявила груба небрежност. Е, това може би проистича от недоразумения, свързани с първоначалните намерения, е, материализирани в проекта за общото европейско продажбено право. Е, този проект не изисква интересите на другата страна да бъдат поставени на първо място. Тук няма фидуциарност, както бихме казали в английската система. Това, което изисква проектът за общо европейско продажбено право е е, да се е, вземе в разумна степен предвид интересът на другата страна, е, нейните права. Също така искам, ако ми позволите, да се спра на изменение 126. Там докладчиците предлагат задължението за осведомяване за условията да не се прилага в договори между предприятия. Съжалявам, господин предприя... председател, но според мен това ще е огромна грешка. Дори в договори между предприятия всяка страна трябва да действа прозрачно. Всеки търговец в сделка между предприятия е, трябва да се ползва от достатъчно ниво на сигурност за това какво му предлага като договорни условия а, е, другата страна. За това тази съответна норма трябва да бъде оставена обща, с общо приложение. Позволете ми, господин председател, сега да коментирам една тема, валидна за целия доклад. В договорите между предприятия а, прави... страните е, трябва да бъдат оставени свободни, е, когато сделката е тежка, те въпреки всичко да я осъществят до край. А, съгласен съм с това, обаче а, трябва да правим разлика между справедливост и честност по същество и процесуална справедливост или честност, което се нарича още прозрачност. Ако ми позволите, Знам какво е съдържанието на условията. Ако се съглася с тях, ема този риск, трябва да ми се позволява да се освободя от риска само при изключителни обстоятелства, но също но е, нашето общо европейско продажбено право трябва да следи за прозрачността. Както веднъж е, каза един известен е, английски съдия, всяка страна трябва да слага картите си на масата с лицето нагоре, така че аз да знам какво да мога да очаквам от нея. Експертната група възприе двупистов подход, така че да има материално-правна справедливост в изключителни случаи и прозрачност непременно. Ако условията на договора са по същество несправедливи или нелоялни, сделката може да бъде прекратена само когато има тежко отклонение от обичайната търговска практика. Това е много висока бариера. Ние искахме обаче да гарантираме е, винаги и при всички обстоятелства наличие на прозрачност. И за това а, е, има една норма. Много колеги е, ще я а, разпознаят а, като огледално отражение на съответната норма в а, а, германския граждански законност. А, а именно, че не трябва условията да имат а, изненадващ характер, а, така че другата страна да не ги е очаквала. Това трябва да се приеме изрично. И Целта на това изискване е в договорите между предприятия да има прозрачност, така че малкото предприятие винаги да може да А, опише какво е било накарано да подпише и с какво е било накарано да се съгласи. В окончателния проект на общоевропейското продажбено право тази норма не беше включена. Т.е. въпросът за справедливостта беше е оставен да се урежда от член 86, който е обща норма за нелоялността. И там се прави препратка към обстоятелствата към момента на сключване на договора. но трябва и съдилищата и предприятията да са наясно, че е необходима процесуална а, лоялност и материално-правна и процесуална а, лоялност. А, сега, както е записан член 86, трябва да има тежко отклонение от а, добрата, обичайната търговска практика и това няма да гарантира прозрачност. Това, което аз наричам процесуална лоялност или справедливост. Какво е решението? Има две възможности. Едната е да се върне нормата за условията с изненадващ характер, а другата е да се измени член 86 и да се каже, че условията са несправедливи или защото не са прозрачни, или защото по същество се отклоняват от обичайната търговска практика. Така ще имаме достатъчно добрата бариера Единият ще трябва винаги, когато е голямо предприятие, да слага картите си с лице нагоре на масата. Това е особено важно в сделки с малки и средни предприятия, които би трябвало да се ползват в най-висока степен от този проект. Позволете ми накратко да се спра на средствата за защита на купувача. Съгласен съм, че проектът за общо европейското продажбено право е малко прекален и е, високо ценя е, желанието на е, докладчиците да проявят гъвкавост при проучването на различни варианти. Аз лично бих е, е, предложил на докладчиците е, един подход, който беше възприят от правните комисии на Англия и на Шотландия съответно, когато те правиха проучване, кое е важно за потребителите. Според тях трябва да има незабавно право за прекратяване на договора, без първо да сте длъжен да искате замяна на стоката или връщане на, на парите, но това право трае само 30 дни след продажбата. След като изтъкат 30 дни, потребителят е, трябва да иска замяна или поправка и само ако не може да получи тези средства, тогава може да премине към прекратяване. Според мен това е балансирано и справедливо решение. Много приветствам желанието на докладчиците да работят по въпроса за тъй нареченото възстановяване, реституция. Това е тежка глава. Имам известни опасения а, обаче а, с, във връзка с а, предложенията там и съм ги отразил в писмената си бележка. Доставката на цифрово съдържание. Съгласен съм, че е много важно този проект да обхване и цифровото съдържание, но се нуждаем и от минимална хармонизация в тази област, за да не заобикалят доставчиците контролните механизми, като не използват общо европейското продажбено право. Съгласен съм с тази констатация. Сега тук може да има една редакционна грешка. В момента някой, който продава цифрово съдържание, има задължение при липса на съответствие, но тези задължения не са императивни. Член 99 от общо европейското продажбено право прави това задължение императивно при продажбата на стоки. Обаче при цифровото съдържание не е така. Не съм сигурен, че това е била целта, но във всеки случай тази грешка трябва да се изправи. Благодаря ви безкрайно за тази възможност да се изкажа през, пред комисията. Повтарям отново, че приветствам във висока степен проекта на доклад. Благодаря. Благодаря за презентациите. Сега колегите имат възможност да зададат въпроси. Госпожа Кепард. Благодаря. Благодаря за поканата, защото тук става дума за важни неща. Има много въпроси, но ще се огранича върху два основни въпроса. Към госпожа Клайс към господин Нюленберг, госпожа Пах, за, към тях са моите въпроси, защото в крайна сметка те са практиците и те трябва да прилагат това законодателство. Най-напред. Е, представителката на ЛАП ме искам да попитам дали съм разбрала след, правилно следното. А, вие казахте с право, че че това, което е заложено в директивата за защита на потребителя, трябва да бъде хармонизирано и трябва да остане. Но вие казахте, че тези цитати, тези пасажи трябва да бъдат приети в, прода... в правото за продажбите, в договорното право. Дали това е така? Ако обаче ние имаме тези разпоредби като опционално право, като паралелно към националното право, то това би било трудно, тъй като пълната хармонизация вече е на лице. Може би в такъв случай тези текстове, за които вие говорихте, текстовете от директивата не би трябвало да залягат в тези нови текстове за продажното право. Вие казахте, вие говорихте за минимални е, хармонизации. Това е по-добрия път. Това е наистина така. За това ви задавам и следващия въпрос. Въпрос към госпожа Пахил и господин Меленберг. А именно въпроса за разпокъсаността на правната материя. Ако бихте могли да ги онагледите с примери, Имаме право за трансгранични, за нетрансгранични, за онлайн и офлайн продажби. А, аз не съм математичка, но всъщност се оказва, че в такъв случай имаме голям потенциал за правна несигурност. Може би на базата на примери може да кажете какви биха били въздействията от едно такова законодателство. Ето, господин Меленберг, вие говорихте за пералната машина – според холандското законодателство, е, гаранцията за, се простира върху целия жизнен цикъл на а, е, машината, а ние имаме, ние залагаме само две години а, е, по смисъла на европейското продажно право. Председателят, а ние ще съберем сега въпроси. Предлагам така да процедираме и после ще дадем думата, думата за отговори. Господин Майер, благодаря. Аз бих искал да задам въпросите, които зададохте вие и на останалите трима от експертите. Други въпроси? Луиджи? Io vorrei eh, chiedere agli esperti se Бих искал да попитам експертите дали по тяхно мнение е истина, че при прилагането на директивата за правата на потребителя фрагментацията не е особено голяма в момента. А тази фрагментация е главната пречка – пред развитието на презграничната търговия за малките и средни предприятия. Малките и средни предприятия не осъществяват голям обем презгранична търговия. Имаме е, много директиви, е, радваме им се защото те наистина защитават определени права. Но на практика комисията трудно следи прилагането на този голям брой директиви и те много пъти не се прилагат правилно. И аз имам един въпрос, казва председателят. Имам впечатлението, че говорим че правим дискусията на остаряла база. Политиката е изкуство на нещо, което може да се осъществи. И това е чудесно. Обаче, е, не е достатъчно, когато госпожа Гепард или господин Майер подкрепя този подход. Въпросът е всички да подкрепим този подход. И опитът от директивата за защита на потребителите беше, че този подход се провали, а именно подхода на хармонизацията. Дали, се питам аз, а нямаме една подобна ситуация, дали не вадим очи вместо да изпишем вежди? хармонизация е, хармонизацията е иллюзия. Няма да я постигнем и след 40-50 години. Сега за приложното поле. Аз бих казал да си приложното поле да си остане така както го прилага комисията, но политическата реалност е съветът. Съветът иска да ограничи приложното поле. Тоест, отново имаме ситуацията, че политиката е изкуството на осъществимостта. Трябва да приемем това. Може би това, което може да осъществим тук, не е най-доброто решение, но това са фактите. Госпожа Тайм. Аз исках да продължа в същата посока. Говорим за ограничаване на върху онлайн търговията. Виждам как се развиват нещата в Германия, в Бундестага. Радвам се, че докладчикът тук предлага ясно ограничено приложно поле аз мятам, че то може да се разшири, но ние видяхме каква е, колко голямо е противоречието. Затова е хубаво да се опитаме да направим каквото можем, не е най-доброто. Това е ясно. Подкрепям в такъв смисъл това, което каза господин Лене. Господин Майер, господин не, добре, започваме тогава с експертите. Пореда по който говориха, искам да ги помоля да се ограничат във времето, тъй като имаме още много работа. Благодаря. Първо искам да се спра на въпросът на госпожа Гепхард. А, когато говорих за директивата за правата на потребителите, това беше в контекста на възможното ограничаване на нейното приложно поле. Още от самото начало заявих, че пълното хармонизиране на презграничните контракти, договори, изключвани от разстояние, трябва да се приеме без всякакви по-нататъчни изменения. Надявам се, че това отговаря на нейният въпрос. Второ, ще отговоря на някои от въпросите, само за да остава нещо и за колегите. Когато става за правното фрагментиране във връзка с различните директиви, трябва да кажа, че е особено важно директивите да се прилагат както трябва. Това е а, а, тема не само на Европейският парламент, дали става дума за директива или регламент, те трябва да се прилагат така, както са замислени. И накрая мога да потвърдя това, което господин Лене каза, че трябва да бъдем реалистични, да мислим за това, което е възможно. Това се отнася и до приложното поле. С това ще приключа с моите отговори. Благодаря. Благодаря, за интересните и полезни въпроси. Първо, във връзка с въпроса на госпожа Гебхарт. Мисля, че а, е, а, е, и потребителите, и онези, които участват в е, онлайн търговията, това са гаранциите. А, а тези права ще бъдат а, напълно уеднаквени с а, директивата за правата на потребителите. Но ще има а, разлики и а, много важни са гаранциите за единия пазар. С това става дума за една много специфична част от законодателството в тази област. Второ, разли... правата на потребителите в различните страни. Примерно в Великобритания потребителят има право а, на прекратяване, но и на, на той не трябва да плаща за а, а, а, употребата, ако има такава трябва да имаме същото ниво на, на защита. А, но тук не трябва да се използва общоевропейското право за а, продажби. А, защото става дума за едно много важно право на потребителя. Примерно, португалските потребители можем да посъветваме да не използват общо европейско право за продажбите. другаде имаме смешечен срок, така както предвижда националното законодателство и общоевропейското право за продажбите. И а, в този случай а, защитата ще бъде по-ниска за австрийския потребител. А, защото там законодателството е много по-ограничително. Значи имаме увеличаване на фрагментацията, както вече стана ясно. И тук, ако отговоря на господин Берлингвер, след транспонирането на директивата за защита на потребителите, дали няма да се увеличи фрагментацията? Да, един от големите проблеми от как бе направено предложението за общо европейско право за продажбите е това, че директивата е, за защита на потребителите все още не е влезла в, в, в сила и нямаме данни от нейното приложение. Както много колеги посочиха, директивата решава около 80% от проблемите, освен гаранциите и някои други въпроси. А колкото до пълната хармонизация, може би ще е трудно да се постигне тя, но не, не сме достатъчно, да не подходим достатъчно творчески към този въпрос. Всички говорят за пълна хармонизация по член 114 114, на договора за функционирането на Европейския съюз говори за сближаване, по-скоро колкото за хармонизация. Трябва да потърсим смесени решения, както за гаранционните срокове, така и за правото на съдебна защита. И правото на защита изобщо. Тоест, в това отношение няма, не е необходимо да се бърза кой знае колко. Мисля, че с това отговорих на повечето от, от въпросите. И още нещо. Рим едно, според нас, в рамките на понятието за общо европейско право за продажбите, едва ли ще може да функционира така, както се предвиждаше когато вече няма практически е, е, различия между системите на договарящите страни. Когато е, едната страна смята, че най-малко нейните, изискванията на нейното законодателство ще бъдат прилагани, а, а, възниква въпросът за правната сигурност, което е основен въпрос в случая. Благодаря. А сега първият въпрос беше във връзка с, с това как холандският потребител би бил по-благодетелстван от холандската система, отколкото от общоевропейското продажно право. Първо, той няма, да, няма нужда да плаща повече от 50% предварително при продажбата на а, стоките. Второ, гаранционният период той не е ограничен за две години. В Холандия може да бъде по-кратък, но може да бъде и много по-дълъг. Както казах, от няколко седмици до 15 години. И трето, началото на периода за уведомяване, срока за уведомяване е различен. В Холандия този срок започва да чете да тече от момента, когато се установи липсата на съответствие. А това може да бъде 2-3 години, могат да минат преди да установите липсата на съответствие. А не а, да има а, законен период от 3 месеца, след който започва да тече а, задължението за уведомяване. Тоест, ако аз съм а, холандски потребител или ако трябва да съветвам холандските потребители, които приемат а, трансгранични сделки, дали това да стане по съгласно общо европейско продажно право, дали това така да бъде, ще кажа не. А, сключвайте тези сделки при условията на холандското законодателство. Разбира се, максималната хармонизация а, във всички области едва ли е политически желателна. защото тук в случая като ли ни карат да играем футбол с четвъртита топка, никой не желая това. Имам различни забележки. Най-напред. Смятам, че би било ужасно, ако се ограничи, е, ако дори в ограничената форма е, европейското продажно, прода, продажбено право не се приложи, защото това ще е много негативно. Последствията биха били ясни. Ще има разпокъсаност е, в рамките на правните системи на държавите членки и няма изобщо да може да се постигне някога хармонизация, защото разликите са много очевидни и те ще продължат да се задълбочават. Европейския съд може да се съсредоточи само върху основните линии, не върху детайлите. На второ място защитата на потребителите. Голямо предимство е, ако комисията за даде условия, които са правно обвързващи и, и ясно формулирани. Аз знае за какво говоря. От 40 години се занимавам с материята. Предприятията не спазват нормите. И защитата на потребителите може да бъде постигната и чрез европейското право за продажбите и чрез други законодателни актове, естествено, но то е много важно. То не е осъществено до момента. И сега. Практиката сочи, че виенското право на продажбите, за продажбите – привлича все повече поддръжници. Защо това е така? Адвокатите, които консултират предприятията, са учили това право още като студенти. Тоест, <laughs> аспектът е, че е, това право е по-познато, по-ясно и новото естествено по рефлекс понякога се отрича. Смятам, че това законодателство е, след 20-30 години ще има по-друго значение, защото юристите ще са вече запознати с него. Имам предвид, естествено, европейското продажбено право. Хубаво е, е това право да е опционално, защото в такъв случай е, страните имат право да избират искам или не искам, но не са задължени секторално да има хармонизация, което ще доведе до интелектуален ужас сред прилагащите това законодателство. Благодаря. Разбира се, съвсем вярно е, че в някои страни избирането на общо европейското продажбено право ще означава по-ограничена защита на потребителите по отделни въпроси. Но е, изразявам несъгласие. Въпреки, че е, първото и е, второто изменение е, на е, докладчиците за прекратяването на договора Е, могат да бъдат приети. Потребителите в Великобритания ще бъдат по-добре, ако изберат общо европейското право, отколкото ако изберат националното право. Може би не съм разбрал в какво се състоят изменения. Разбирам, че холандският колега е, има основателни доводи, но трябва да гледате общата картина. Ако погледнете общата картина, е, нивото на защита на потребителите във всяка страна, която и да е тя, е, ще е много високо е, в сравнение с националното право. Вярно е, че е, доста работа е извършена чрез пълна хармонизация. Може би 80% от е, практическите проблеми наистина са решени, но това ни оставя 20% проблеми. Никога няма да получим е, политически консенсус за пълна хармонизация за тези 20%. 20% означава един от всеки пет спорове. Това не е с голямо практическо значение, но аз твърди, господин председател, че е много важно доколкото не говорим за реални а, бариери в търговията, да признаем, че става дума за психологически бариери в търговията. Много малки предприятия и средни предприятия се страхуват от непознатото, а общо европейското продажбено право ще ги стимулира да продават повече в чужбина. Естествено, ако приемат това право, а, през граничната търговия е, няма да процъфти, сякаш сте е, използвали някакъв магически тор и сте я натурили. Но общо европейското продажбено право е много голяма стъпка в правилната посока. Благодаря ви. Благодаря, господин Штайнмайер. Аз ще бъда кратък. Имам само няколко коментара най-напред отговора на отговор към госпожа Гепард и това, което каза госпожа Клайс. Естествено, би трябвало да имаме хармонизирани текстове от директивата за защита на потребителите, защото те са на правилното равнище и трябва да залегнат в тези текстове. На второ място – за клауд компютинга, за изчисленията в облак. Ще дам няколко примера. Ако купите софтуер и, и го даунлоуднете от облака на вашия компютър, то, е, то тогава вие сте защитен по смисъла на член 5а. 5а. Ако обаче вие го купите е, купите този софтуер и го запазите е, на вашия компютър, това също ще бъде покрито от, и ще сте защитени, защото вие сте го купили и сте ползвали същата услуга. Сега въпросът е дали е, европейското продажбено право може да покрие онлайн продажбите. Това, което се каза, не беше съвсем конкретно. Не е вярно, че директивата за електронните договори включва тези продажби. Те, там се казва, че е възможно, но не се казва как. Не е изчерпателно регулирана тази материя в тази директива. А, също така тези електронната търговия, електронните продажби не са покрити и от директивата за защита на потребителите. И Там става дума за е, там, там става дума само за кратък срок от две седмици. Сега по отношение на мерките за защита има такива, в двете директиви, но това е само минимална защита, минимална хармонизация. Казва се, че ти че щетите и третирането на щетите са по различен начин третирани в държавите членки и при а, съответните законодателни актове. Това е така. Сега за възстановяването, то е включено в директивата за продажбите и за, в директивата за защитите на потребителите. Това обаче не е съвсем така. Там в директивата за защитата на потребителите там е залегнал само част. Особено, що се отнася до щетите, възникнали след прекратяване на договора. Ам, Директивата за продажбите е, дава възможност на държавите членки за съкръщаване на срока на договорите, но дори когато се ограничи приложното поле, както се предлага на европейското право за продажбите, то то въпреки това ще даде добавена стойност. Хармонизацията би била най-добрата опция, това го казвам към господин Мюленберг, така че комисията наистина се опитва. Ние сме включили възможностите за правна защита, за неправомерните неправо... прав... равнопоставени клаузи, така че Наистина, ние видяхме нуждата да от такова законодателство и се опитахме да я задоволим. Председателят благодаря, благодаря на всички експерти. Приключваме с това изслушване и преминаваме към точка 14. Госпожа Рад от името на комисията ще говори. Предлагам да продължим директно, защото времето много напредна. You, Благодаря, господин председателю. Комисията е представена тук днес, за да ви запознае с това докъде е стигнала работата и преговорите в Световната организация за интелектуална собственост за бъдещия договор за ограниченията на авторското право и лицата с увреждания на зрението. Не за пръв път комисията дава информация пред Европейския парламент и в вашата комисия, и в комисията по жалби и петиции. As a very quick reminder, Припомням набързо, тези преговори се осъществяват от прекалено отдавна, особено за онези, които биха искали е, те да приключат по-бързо, за да имат по-добър достъп до произведения в международен мащаб. Комисията има мандат да води преговори е, за е, задължителен договор. Е, нещо, което до преди година не беше ясно, но сега вече е ясна позиция на държавите членки. Така че, когато водим преговори в СОИС, ние сме на ясната позиция, че договорът ще бъде задължителен. Това е е и позиция на повечето от партньорите ни е, в преговорите, въпреки че за момента някои от тях е, имат е, така идеи и за други варианти. Редовно се провеждат и формални и неформални обсъждания. За последните такива обсъждания мога да кажа, че имахме дълга сесия през ноември миналата година и беше постигнат много сериозен напредък. След това през декември месец имаше извънредно заседание на а, а, асамблеята, т.е. извънредно общо събрание на държавите членки на СОИС и а, беше а, взето решение във връзка с тематичната, а, с дипломатическата конференция, а, на която да бъде договорен и а, сключен задължителен а, международно а, правен договор. А, тази конференция е насрочена за последните седмици на юни в Маракеш, Марокко. Е, това, което трябва да направим до юни е, е да е, договорим така текста, че той да бъде солиден и да има добър резултат на дипломатическата конференция. Никой не желая тя да се овенчае с неуспех. Това ще бъде голямо връщане назад. И така ние се върнахме именно водени от тези идеи е, в Женева, е, за да продължим преговорите през февруари месец тази година. Е, предстоят през април месец още три дни, от 18 до 20 април преговори в Женева. Тези междинни преговори се оказаха необходими, тъй като според нас е, текстът не е достатъчно изчистен. Трябва да получим повече съгласие, по-широк консенсус по някои норми, е, за да можем да приключим успешно дипломатическата конференция през юни. Докъде сме стигнали? Мисля, че е справедливо да се каже, че е постигнат доста сериозен напредък. Ако погледнете текста, а той е качен на страницата на СОИС, сега вече е наистина проектът започва да се оприличава на договор. Има ясно съгласие, досежно приложното поле, определението на онези лица, които ще, са, ще се ползват от неговите норми. И имаше много важен пробив в преговорите през ноември. Съгласие по условието за функциониране на онези структури, които ще помагат на лицата с увреждания на зрение да получават достъп до специфични формати на произведения, които им позволяват да ги ползват. Да кажем, специални книги. На обсъжданията през февруари много време посветихме на това, което наричаме пакет по прилагането. Е, това е нещо, което е отразено и в самия текст на проекта на договор. И, както знаете, преговорите не винаги протичат леко. Е, в някои моменти е, те са били усложнявани от проблеми, които нямат нищо общо с потребностите на хората с увредено зрение. И за това а, сега а, постигнахме и компромис по този, както го наричаме, пакет за прилагането. А, в съответствие е, с изискванията за гъвкавост на договора при прилагането му във вътрешното законодателство, вземането, необходимостта от вземане предвид на потребностите на развиващите се страни. Всичко това сега е, е отразено в текста и се надяваме, че ще се умеем да постигнем компромис за всички. До тук сме стигнали. Според комисията, какво трябва още да се направи? Естествено ще има а, допълнителни преговори. А, преди конференцията в Маракеш ще има преговори и на самата конференция. А, през април ще се опитаме да постигнем максималното. Ще се опитаме да приключим работата по унази част на договора, която урежда и износа и вноса на книги за лицата с зрителни увреждания. Това са членове Д и Е латинско. Най-важното е, че е, актът, който ще се изработи, ще е задължителен международно правен договор и след това държавите, които го подпишат и ратифицират, ще го въведат в националното си законодателство. Е, този договор ще е, гарантира удовлетворяване на потребностите на лицата с зрителни увреждания. Комисарият Барние многократно е подчертавал, че не искаме този договор да бъде така да се каже отвлечен, да се превърне в жертва на а, дискусии за авторското право. А, този риск винаги тлееше по време на а, преговорите особено когато говорихме за пакета за прилагането, но след като решихме този въпрос през февруари, сега вече смятам, че рискът е потушен. Така лицата с зрителни увреждания е, ще е, имат е, еднакъв достъп до книги, както хората с нормално зрение. Комисията вложи много труд в тези преговори, съветът също толкова се стара. Трябва да продължим. Е, от тук до юни няма много време, но пък и да се работи под натиск понякога е полезно. Всички се опитват да проявят гъвкавост, да намерят решение. Това е, се е, опитваме да постигнем и да така да стигнем до дипломатическата конференция през юни в Маракеша. Господин председател, това можем да ви предложим като информация. Не зная дали има конкретни въпроси. С удоволствие ще отговоря на такива въпроси, зададени от членовете на вашата комисия. Благодаря. Госпожа Лихтенбергер, благодаря за доклада. Смятам, че е много хубаво, че има тези преговори. Ще бъда кратка. В противен случай щях да бъда по-учтива, но Съвсем конкретно, два са основните въпроса. Дали този договор би имал положително въздействие, да или не? Какви са тези две неща, за които исках да говоря? Това са изискванията към организациите, които защитават интересите на хората с зрителни затруднения. Виждаме, че има бюрокрация тук. Това, факта, че това не са професионална организация, това са организации с нетърговска цел и това осложнява процеса. В крайна сметка какво може да се получи? Ще имаме договор, който няма да доведе до никъде. Искаме да дадем възможност на тези хора, които не виждат добре, които имат затруднение при четене на букви, да имат достъп до книги. Европейският съюз е подписал Конвенцията за равнопоставеност на хора с увреждания – и е поел ангажимента за улесняване на достъп на достъпа до хора с увредено зрение до книги. Друго преди, предизвикателство. Благотворителни организации нямат възможност да транспортират книги през граница. Бех искала да имаме един, една истинска стъпка напред, видима стъпка, за да може да дадем истински достъп до книги на хора с зрителни увреждания. Не може само да, <clears throat> да разпространяваме в съответните формати без целари. Хора, хората е, това не е достатъчно за хора, които изпитват глад от художествена литература, истински висококачествена художествена литература или пък имат нужда от достъп до ам, специализирана литература. И на следващо място, вие говорите, че има случаи на е, откраднати авторски права. Това е абсурдно. Това не, не може да се говори така. Нека нещата са си так, такива каквито са и да се занимаваме с истинските проблеми. Проблемът е, че няма достъп за хора с зрителни увреждания до специализирана литература от една страна и от друга страна до нашето историческо и културно наследство. Нека не работим с ограничения, които ще доведат до красив договор, но този договор няма да може да се приложи и няма да улесни достъпа на хора с зрителни увреждания до книги. Ако погледнем най най-економичната, най-изгодната оферта, това не е добрият подход. Дайте възможност на Европейския съюз да защити своето лице, да изпълни своите ангажименти, а именно равнопоставеността на хора с зрителни увреждания. Нека приложим нашите ангажименти на практика. Това е огромното ми желание. Благодаря. Следващият оратор госпожа Тайн. Миналата година бях на фестивала в Берлин, организиран в защита на хората с зрителни увреждания – мога да подкрепя колежката. Наистина, не би трябвало да се заобикаля проблема, ако видим как се развиват нещата. И в големи държави членки, като Германия, и повечето хора с зрителни увреждания си седат в къщи, а, няма, почти няма библиотеки, почти няма центрове. Хората си седат вкъщи и получават материалите по почтата. Те са анонимни. Сега, участниците естествено са, могат да бъдат идентифицирани но до голяма степен материалите се даунлоудват индивидуално и до някъде нелегално. На следващо място е въпросът с парите. Има малко средства за дигитализиране. Не. Касетите, касетите не са дигитализирани, това е равнището от преди 30-40 години. Класиците до момента са преведени. Шекспир, Гьоте, това е. Но когато става дума за бестселери, то модерни бестселери, трябва да минат години, докато се направи съответния превод. Това не може да продължава така. Добре, не на следващия ден след издаването, може би, но не може е, хората да четат един или да слушат един бестселър след 10 години. Нали? Те трябва да участват в актуалното развитие на нашето общество. Тогава от цялата инициатива в такъв случай няма смисъл. Вижда се, че трябва да, че имаме нужда от действия и то на временни действия. Не мога да разбера всичките караници, които се случват в момента. Това само дискриминира и осложнява ситуацията на тези хора. Следващият колега. Саро бреве. La questione... Ще бъде съвсем кратък. Политическият проблем в момента е следният. Вече от дълго време Европейският съюз и Европейската комисия в частност създават пречки пред международните споразумения, чиято цел е а, да помогнат а, на хората с зрителни увреждания да имат по-добър достъп а, до писмени материали и литература. Сега в момента започва да се променя тази политика. Искам да подчертая това. Няма да го обяснявам надълго и на широко, но ясно е, че Европейският съюз трябва да вземе решение по този въпрос. Защото в момента специално внимание се обръща на социалните права. живеем в свят, където по-малко от 1% от книгите могат да бъдат четени от хората с зрителни увреждания. Това е голям проблем. Е, това значи, че много малка част от е, наличната литература е на тяхно разположение. В момента обаче настъпва промяна, водят се преговори и това може да доведе до сключване на споразумение. То няма да се отнася обаче до авторските права, ще се отнася до правата на незрящите да четат. Защото изискванията на авторските права в миналото са влияли отрицателно върху тези преговори. Затова призоваваме комисията да преодолее всички бюрократични пречки, които не дават достъп, не позволяват хората с зрителни увреждания да имат достъп до по-голяма част от писмените източници, с които разполагаме. Обикновено хората успяват да преодолеят някои от бюрократичните пречки, но незрящите трудно ги преодоляват, за тях те са много пъти непреодолими и благодарение на парламента се осъществява напредък в момента, защото комисията и съвета в миналото бяха против. Но в момента вървим напред и ако е необходимо, парламента ще излезе с устен въпрос, за да бъде този въпрос на дневен ред. Госпожа Плат. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които говориха до тук. Ще започна с нещо, което господин Берлингуер току-що спомена. Нека бъда ясна, комисията не е против споразумение, никога не е била против подобно споразумение. Комисията преговаря от името на Европейския съюз, съгласно мандатът, дадени от страните членки. Това трябва добре да се разбира не страните членки са дали мандат на комисията да преговаря за подобно споразумение. Искам също така да се съглася с това, което каза госпожа Лихтенбергер. Става дума а, от една страна и за търговци, но и за достъп, става дума за достъп до образованието. Защото Става дума за части от населението, които им, нямат достатъчен достъп до книги а, и съответно до образование, училищно и университетско. Не става дума а, за достъп до последните а, части на Хари Потър, например, но, но, но става дума за литература, учебници, които са важни за образованието на тези хора. Ще се опитаме да сключим споразумение, което е ефективно. Не става въпрос е, за бюрокрация. Но моля, разберете, че се опитваме да създадем рамки, които да позволяват през граничният обмен на книги. За първи път се прави това в, в международен мащаб и то трябва да може да функционира по балансиран начин, като помага и на слепите, а, и на онези, които имат правата. А, а, тук става дума и за а, неправителствените а, и благотворителни организации, за които стана дума. Тук стана дума за незрящи, които се занимават с пиратство и едва ли ще имаме това предвид, когато преговаряме. Пак ще кажа, близко сме до решението. Ако си спомняте, последния път, когато бяхме тук, за да ви докладваме за резултатите от едно друго международно споразумение, това е за договор за изпълнителите, за този договор ни трябваха 10, 10 години. Сега няма да ни трябва 10 години. Надяваме се да приключим работата през юни. Но трябва в Маракеш над 100 страни да се съгласят до това, до това, с това, което предлагаме. И затова е необходима голяма и упорита работа. Една минута. Съвсем конкретно Защитавате ли това, което казах? Искате ли те да залегнат в съдържанието на договора, да или не? И става ли дума за членството на определени държави членки? Това трябва да го знаем. Защото а, ние като парламент защитаваме правата на незрящите. Госпожа Мартин, съвсем накратко. Благодаря. Доколкото разбрах от превода на въпроса, мога да отговоря последният начин. Искаме да, се, да имаме споразумение, което не е бюрократично, а да отговори на нуждите на хората с зрителни а, увреждания. Виждам, че не сте доволни от моят отговор. Uh-huh. Mr. Chair, I'm not avoiding any questions. So if uh, Madam Lech... Uh, госпожа е, Лихтенбургер uh, може да ми зададе въпроса на английски. Uh, готова съм да отговоря, готова съм да остана тук, доколкото е необходимо, за да решим този въпрос. Така или иначе, обаче, е, не може да продължим тази дискусия. Трябва да гласуваме. 16 и 17 са отложени. Преминаваме към точка 19. Това е моят доклад за прилагане на директива 2004-25 относно предложенията за поглъщане. Нека гласуваме онблок. Ако няма възражения, Гласуваме блок за доклада. Моля, гласувайте електронно. Електронно гласуваме. Нямате карта. Добре. Тези, които нямат карти, ние ще ги броим. Така че гласувайте сега електронно.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 Сега преминаваме към точка 20. Това е доклада на господ Жад Гало. Тук не може да гласуваме онблок. Добре. Госпожа Гало иска да каже нещо. Не, може да гласуваме директно. Добре. Изменение 100 за. Против?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 Отхвърлено. Компромис 1. За. Против. Прието. Компромис 2. За. Против. Прието. Компромис 3. За. Против. Прието е. 112 за. Против. Прието. 113 за, против, прието. 114 за, против, отхвърлено. 115 за, против, А, те идентични ли са 114 и 115. Не, не са. Не са идентични. Добре, гласуваме 115. Не беше ясно. Моля, гласувайте електрон. Гласувайте по 115. Close. 115. 115. So, da fehlen noch welche. Gut, 16 dagegen, 6 dafür. Отхвърлено е. 116 за. Против. Отхвърлено. 117 за. Против. Прието. Компромис 4 за. Против. Прието е. 124 за. Против. Прието. 123 за, против, прието. 125 за, против, прието. 126 за, против, отхвърлено. 127 за, против, прието. 129 за, против, Прието. Компромис пред 5 за, против, прието. 133 за, против, отхвърлено. 134 за, против, отхвърлено. 24 за, против, прието. 135 за, против, отхвърлено 136 за, против, отхвърлено 137. Вече гласувахме по 24-те са идентични. 138 за, против, отхвърлено 139 за, против, прието. 140 за, против, отхвърлен. 141 за, против, отхвърлено. 142 за, против, отхвърлено. 143 за, против, отхвърлено. 144 за, против, прието. 25 за, против, Прието. 145 за. Няма нужда по него. Гласуваме направо 146 за. Против. Отхвърлено. 147 за. Против. Отхвърлено. 148 за. Против. Прието. 149 за. Против. Отхвърлено 150 за. Против. Нека проверим. 150. Zwölf dafür, zehn dagegen, zwei Enthaltungen angenommen. 100... Прието 151 е. за. Против. Отхвърлено. 152 за против. А, няма нужда да гласуваме. И 153 за, против, проверка. Гласуваме по 153. Fünfzehn dafür, 8. dagegen war doch überraschend eindeutig. 15 на 8 прието. Е, 155 за, против, отхвърлено 154 за, против, при, отхвърлено 26 за, против, прието 27 за, против, прието 156 за, против, прието 157 за, против, Прието 158 и 159 за. Против. Прието 160 за. Против. Нека проверим. Проверяваме 160. Прието. 161 за. Против. Прието. 162 за. Против. Проверка. Проверка по 162. Elf dafür, 13 dagegen abgelehnt. Отхвърлено. 163 за. Против. Ще проверим. Дванайсет на 12 отхвърлено. 164 за. Против. Нека проверим. Прието е. 165 за. Против. Прието. 166 за. Против. Прието. 167 за. Против. Отхвърлено. 28 за. Против. Прието. 168 за. Против. Отхвърлено. 169 за. Против. Отхвърлено 170 за. Против. Отхвър... Прието. 171 за. Против. Прието. 29 за. Против. Прието. 300 за. Против. Прието. 172 за. Против. Нека проверим. 14 на 10. Прието е 173 за. Против. Прието. 174 за. Против. Отхвърлено 175 за. Против. Отхвърлено 31 за. Против. Трябва да проверим 31.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 178 и 179 за, против, прието е. 32 за, против, прието. 33 за, против, прието. 180 за, против. Нека проверим.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 против, прието. 184 за, против, отхвърлено. 185 за, за, против, отхвърлено. Не беше ясно. Може би бях прекалено бърз. Проверка на 185. dem identischen Antrag originell. Ja. Ja. Ja, jetzt haben wir. 15 dafür, 9 dagegen. Ja, wenn die jetzt wirklich identisch... Сега 184 и 185 са идентични всъщност. Би трябвало в такъв случай е, да въжи първото гласуване по 184, ма те не са идентични, казва докладчика. Гласуваме сега 186 за, против, прието. 187 за, против, отхвърлен. 188 за, против, прието. 189 за, против, отхвърлено. 190 за, против, отхвърлено. 191 за, Извинявайте, събравих 190. Не, не съм го бил събравил. 191 гласуваме за, против. Отхвърлено. Компромис 28. За. Против. Нека проверим.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 194 за, против, отхвърлено. 195 за, против, отхвърлено. 196 за, против, отхвърлено. 197 за, против, отхвърлено. 198 за, против, отхвърлено. 199 за, против, отхвърлено. 200 за. 200. Против. Проверка. Zwölf dafür, zwölf dagegen abgelehnt. Отхвърлено. 201. За. Против. Прието. Компромис 6. За. Против. Прието. 205 за, против, прието. 206 за, против, прието. 207 за, против, прието. 208 за, против, отхвърлено. 209 за, против, прието. 214 за, против, Проверка. 214 проверка. Zwölfter für, zwölfter gegen, abgelehnt. Отхвърлено е. 215 за. Против. Отхвърлено. 216 за. Против. Прият. 217 за. Против. Отхвърлено. 218 за. Против. Отхвърлено. Компромис 7 за. Против. Прието. Компромис 8 за. Против. Прието. 230 за. Против. Отхвърлено. 231 за. Против. Отхвърлено. 231 за, против, отхвърлям. 233 за, против, прието. 234 за, против, Отхвърлен. 235 за, против. Отхвърлен. 236 за. Против. Прието. 237 за. Против. Прието. 238 за. Против. Отхвърлено е. 37 за. Против. Прието. 38 за. Против. Прието. 200 239 за, против, отхвърлено. Изменение 240 за, против, отхвърля се. 241 за, против, въздържали се, приема се. 242 за, против. Трябва да проверим. Гласуваме електронно 242 изменение fehlen wieder zwei Spätsünder. kommen verspätet an. Ah, Alle gedrückt? Два гласа ни липсват. Гласувахте ли всички? 242 изменение. 19 за 5 против. Приема се. Това беше 242. Стигаме до 243 за против, приема се. 244 за, против, приема се. 245 за, против, отхвърля се. 246 за, против, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 249 и 250 за, против, приема се. 41 за, против, приема се. 254 за, против, въздържали се, приема се. 253 за, против, отхвърля се. 255 за, против, отхвърля се. 256 за, Против. Трябва да проверим. 256-то изменение се гласува електронно. 9 на 15 dagegen апгелен. 9 на 15 гласа отхвърля се. 256 за. Против. Трябва да проверим отново. 257. 19 на 5 гласа. Приема се. 258 за, против, отхвърля се. 259 за, против, отхвърля се. 260 от... за, против, отхвърля се. 261 за, против, отхвърля се. 262 за, против, отхвърля се. 263 за, против, Отхвърля се 264 за. Против. Отхвърля се 265 за. Против. Приема се. Компромис 10 за. Против. Приема се. 268 за. Против. Приема се. Компромис 11 за. Против. Приема се. Изменение 275 за против, отхвърля се. 276 за, против. Бих казала, че се отхвърля. 277 за, против, приема се. 278 за, против, приема се. 279 за, против, приема се. 280 за, против, приема се. 47 за, против, Приема се. 281 за, против, приема се. 282 за, против, приема се. Компромис 12 за, против, приема се. 288 за, против, приема се. 289 за, против, приема се. 290 за, против, отхвърля се. 291 за, против, отхвърля се. 292 за, против, отхвърля се. 293 за, против, приема се. 294 за, против, отхвърля се. 295 за, против, отхвърля се. 296 за, против, отхвърля се. 297 за, против, Отхвърля се. 298 за. Против. Отхвърля се. Изменение 49 за. Против. Трябва да проверим. Електронно 49-то изменение. 15 dafür, 9 dagegen angenommen. 15 на 9 гласа приема се. Изменение 50 за. Против. Приема се. 299 за. Против. Приема се. 300 за против, въз... приема се. 51 за, против, приема се. 52 за, против, приема се. 301. Трябва ли да го гласуваме? Не. 302 за, против, отхвърля се. 303 за, против, приема се. 304 за, против, Отхвърля се. 305 за. Против. Отхвърля се. 306 за. Против. Отхвърля се. 307 за. Против. Отхвърля се. Компромис 13 за. Против. Приема се. 312 за. Против. Отхвърля се. 313 за. Против. Приема се. 314 за, против, приема се. 315 за, против. Ще проверим. 315 изменение проверяваме с електронно гласуване. 10 dafür, 14 dagegen abgelehnt. 10 на 14 гласа отхвърля се. 316 за. Против. Проверяваме. 315. 316 изменение по електронен път. Всички ли гласувахте? Натиснахте ли копчето или някой не го е направил? Dafür, 14 на 10 гласа. Приема се. 317 за, против. Същото. И това го проверяваме. 14 dafür, 10 dagegen, angenommen. 14 на 10. Приема се. 318 за. Против. Приема се. 319 за. Против. Приема се. 320 за против, отхвърля се. 321 за, против, приема се. 322 за, против, приема се. 323 за, против, отхвърля се. 324 за, против, отхвърля се. 325 за, против, приема се. 326 за, против, Проверяваме 326-то изменение. 12 dafür, 12 dagegen abgelehnt. 327 dafür. Отхвърля се. 327 за. Против. Приема се. 328 за. Против. Отхвърля се. 329 за. Против. Отхвърля се. 330 за против, приема се. 53 за, против, приема се. 331 за, против, приема се. 332 за, против, отхвърля се. 54 за, против, отхвърля се. Приема се. 333 за, против, приема се. 55 за, против, приема се. 334 за, против, Приема се. 335 за, против, отхвърля се. 336 за, против, отхвърля се. 337 за, против, отхвърля се. 338 за, против, отхвърля се. 339 за, против, отхвърля се. 56 за, против, приема се. 340 за, против, Отхвърля се 341 за, против. Приема се 342 за, против. Приема се 343 за, против. Отхвърля се. 344 за, против. Приема се 345 за, против. Отхвърля се. 346 за, против. Отхвърля се. 347 за, против. Отхвърля се 3, 4, 8 за. Против. Отхвърля се 3, 4, 9 за. Против. Отхвърля се 350 за. Против. Приема се 351 за. Против. Приема се 352 за. Против. Приема се 353 за. Против. Приема се 354 за. Против. Приема се 355 за. Против против, приема се. 356 за, против, приема се. 357 за, против, приема се. Сега имаме един, едно гласуване на блок от 358 до 365 за, против, приемат се. Компромис 14 за, против, приема се. Така стигаме до компромис 15 за, против, приема се. 368 за, против, приема се. 369 за, против, приема се. 370 за, против, приема се, приема се. 371 за, против, приема се. 372 за, против, отхвърля се. 373 за, против, отхвърля се. 374 за, против, отхвърля се. 375 за, против, Отхвърля се. 376 за. Против. Отхвърля се. 59 за. Против. Приема се. 377 за. Против. Отхвърля се. 378 за. Против. Отхвърля се. 379 за. Против. Отхвърля се. 60 за. Против. Приема се 380 за, против, приема се 381 за, против, приема се 382 за, против, приема се 383 за, против, прие, отхвърля се 16 за, против, приема се 387 за, против, отхвърля се 388 за, против, приема се 389 за, за, против, отхвърля се. 390 за, против, отхвърля се. 391 за, против, приема се. 61 за, против, приема се. 392 за, против, приема се. 393 за, против, отхвърля се. 394 за, против, отхвърля се. 395 за, против, Приема се. 396 за. Против. Приема се. Това пада. 398 за. 398 тест. Аз проверяваме 398. Uh, 33 против, 1 за. 399 е, за, против, отхвърля се. 400 за, против, отхвърля се. 401 за, против, приема се. 402 за, против, отхвърля се. 403 за, против, отхвърля се. 17 компромис за, против, приема се. 18 компромис за, против, приема се. 63 за, против, приема се. 410 за, против, отхвърля се. 411 за, против, отхвърля се. 412 за, против, приема се. Не, проверяваме електронно. 412, гласувайте, моля. 15 за, 9 против. 613 за, против. Не е ясно. По 413 гласуваме електронно. Четиринайсет за, 10 против. Приема се. 19 компромис за, против. И тук не е ясно. Проверяваме още един път електронно за 19 ти компромис. Още един не е гласувал. И резултатът е 16 за, 7 против. Uh, 434 за, против, въздържали се, приема се. 435, то пада, тъй като е идентично с предишното. 434 за, против, въздържали се, приема се. 436 за, против, приема се. 437 за, против, приема се. 438 за, против, приема се. 440 за, против, приема се. 441 за, против, отхвърля се. 442 за, против, приема се. 443 за, против, приема се. 27 компромис за, против, приема се. 445 е оттеглено, 446 за, против, Проверяваме 446. Гласувайте, моля. Четиринадесет за, 9 против, приема се 447 за, против, приема се 26 компромис за, против, приема се 449 за, против, приема се 450 за, против, Отхвърля се. Частен 51 за, против. Проверяваме 451. Гласувайте, моля. Деветнайсет за, 5 против, приема се. 68 за, против, приема се. 69 за, против, приема се. 70 за, против, приема се. 71 за, против, Приема се 72 за, против. Приема се 73 за, против. Приема се първо за, против. Приема се второ, второ за, против. Приема се 20 компромис за, против. Приема се. 21 за, против. Приема се. 78 за, против. Отхвърля се. 79 за, против. Отхвърля се. 80 за, против. Приема се. 81 за, против. Отхвърля се. 5 за, против. Приема се. 82 за, против. Приема се. 22 компромис за, против. Приема се. 23 компромис за, против. Приема се. 85-то изменение за, против. Приема се 8 за, против. Приема се 86 за, против. Отхвърля се 80. 24 компромис за, против. Проверяваме 24 компромис. Гласувайте, моля. И резултатът 15 за, 7 против. Приема се. Девето изменение. За, против. Приема се. Десето за, против. Приема се. 25 компромис за, против. Приема се. 12 изменение за, против. Приема се. 92 за, против. Отхвърля се. 93 за, против. Отхвърля се. 13 за. Против. Приема се. 94 за. Против. Отхвърля се. 14 за. Против. Приема се. 95 за. Против. Приема се. 15 за. Против. Приема се 16 за. Против. Приема се 96 за. Против. Приема се 97 за, против, приема се. 17 за, против, приема се. 98 за, против, приема се. 19 за, против. Извинявайте, казва председателят. Преди всичко обаче трябва да гласуваме 29-ти компромис, казва председателя. 29-ти за, против, приема се. И сега вече 19-то изменение, за, против, приема се. 20-то за, против, приема се. И сега проекто становището като цяло. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Четирнайсет за, 6 против. Приема се. Поздравления. А сега госпожа Регнер ще проведе следващото гласуване, да мога аз малко да си почина, казва председателят. Следващото гласуване. Предлагам да започнем с гласуването. Така че с усмивка продължаваме. 22 за, против. Моля, всички сме уморени, така че имайте разбиране, вдигайте ръце. Така, прието е 23-то за, против. Прието. 24 за, Против? Нека проверим. Danke, danke, Kitchen. Haben alle. Elf dafür, zwölf dagegen, abgelehnt. Äh, Amendment. Отхвърлен. 25 за. Против. Отхвърлен. 26 за. Извинявайте, е, прието е. 26 за. Против. Отхвърля. 131. Да, да, прието е, да, извиня. Значи 26-то е прието. Проверяваме 26-то.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 132. Не, 131. За, против. Отхвърля. 132. За, против. Отхвърля. 27. За, против. Проверка.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 134, 135, извинявайте, за, против, отхвърлен. 30 за, против, не е ясно. Проверка. Elf dafür, zwölf dagegen, abgelehnt. Also jeweils sehr knapp.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 11 dafür, 11 dagegen, eine... 11 на 11, отхвърлено е 136 за. Против. Проверка. Alle 23 haben abgestimmt, 10 dafür, 13 dagegen, abgelehnt. Отхвърлено. 32 за Против. Прието е. 33. За. Против. Прието е. Компромис 1 за. Против. Прието. Компромис 2 за. Против. Прието. 143 и 144 за. Против. Отхвърлено. 36 за, против, прието. 37 за, против, прието. 145 за, против, прието. Компромис 3 за, против, прието. 39 за, против, прието.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 Отхвърлено е. 151 и 150 за, против, отхвърлено. 43 за, против, прието. 152 за, против, прието. 153 за, Значи 44 гласуваме за, против, проверка. Alle haben abgestimmt. 14 на 9 прието е. 45 за. Против. Отхвърлено. 46. Ще проверим. Ще проверим 45-то. Моля. Vierzehn dafür, neun dagegen. Angenommen, ja. Amendment äh, 46 heißt dafür. 46 за. Против прието. 47 за, против. Проверка. 9 dagegen angenommen. Прието. 154 за. Извинявайте, извинявайте. 50 за. За, моля. Гласуваме за. Против. Прието. 51 за. Против. Прието. 157 и 158 за. Против. Отхвърлено. 52 за. Против. Прието. 53 за. Против. Прието. 54 за. Против. Прието. 55-то за. Против. Проверка. Elf dafür, zwölf dagegen, abgelehnt. Отхвърлено е. 159. За. Против. Отхвърля. 161. За. Те идентични ли са? Не са. Гласуваме си го. За 161. Против. Проверка. sieben dafür, sechzehn dagegen. Es war klar abgelehnt. Отхвърлено. Сто шестдесет и пет и сто шестдесет и шест. За. Добре, извинявайте. 160 гласуваме и 162 за против, отхвърлен. 163 и 164. Wer ist dagegen? Abgelehnt. 165 ident Отхвърлено. 165, 166 за. Против, отхвърлено. 56 За. Е, проверка. 11 dafür, 12 dagegen. Отхвърлено е. 167 за, против, отхвърлено. 168 за, против, прието. 169 за, против, прието. Компромис 4 за, против, прието. 172 и 173 за. Против. Отхвърлено. 58 за. Против. Прието. 59 за. Против. Прието. 60 за. Против. Прието. 61 за. Против. Прието. 62 за. Против. Прието. 174 за. Против. Прието. 63 за. Против. Прието. 64 за. Против. Прието. 65 за. Против. Прието. 66 за. Против. Прието. 67 се оттегля. 175 за. Против. Прието. 68 за, против, моля. 68 за, против, прието е. 176 за, против, отхвърля се. 178 за, против, отхвърля. 69 за, против, Прието. 70 за. Против. Прието. 71 за. А, проверка. Zehn dafür, zwölf dagegen, eine Enthaltung äh, abgelehnt. Отхвърлено е. 179. За. Против. Проверка. einhundertneunundsiebzig ist angenommen. 12 179 се приема с 12 на 11 гласа, 180 за, против, отхвърля се, 181 за, против, отхвърля се, 72 за. На две части. Първа част за, против. Отхвърля се. Втора част за, против. Приема се. 73 за, против. Приема се. 182, 183 идентични за, против. Отхвърлят се. 184 за, против. Отхвърля се. 74 за, против, моля за, против. Ще проверим. Мисля, че се отхвърля, но не бях сигурна. 11 фюр, 12 геген, Abgelehnt. 11 на 12 граса отхвърля се 7-5 за, против. За съжаление, не видях. Ясно. Моля да вдигате ръка ясно. 75-то изменение за, против, против. Ще проверим. Не е съвсем ясно. Някак махалото се движи и в едната и в другата посока и не разбирам какъв е резултатът. Приема се. 7-6 за, против, приема се. 7-7 за, против, ще трябва да проверим. Es fehlt wieder eine Stimme. Като че ли един глас не достига. 10 на 12 гласа отхвърля се. 78 за, против, при... отхвърля се. 7-9 за. Против. Трябва да проверим. Elf dafür, 12 dagegen, abgelehnt. 11 на 12 гласа отхвърля се. 185 за. Против. Приема се. С което стигаме до 186 за. Против. Отхвърля се. 81 за. Против. Трябва да проверим. Като че ли се отхвърля, но не ми се струва вероятно. Гласуваме. Отхвърля се. 82 за. Против. Отхвърля се. Да. 83 за. Против. Трябва да проверим. Единайсет на 12 гласа отхвърля се. Така стигаме до 84-то изменение за, против, приема се. 85 за, против, приема се. 86 за, против, приема се. 87 за, против. Явно се приема 88 за, против, приема се. 187 за, против, приема се. 188 за, против, отхвърля се. 89 за, против, приема се. 90 за, против, отхвърля се. 91 за, против, Приема се. 189 за. Против. Трябва да проверим. Девет на 14 гласа явно се отхвърля. 92 за. Против. Трябва да проверим електронно. Много ви моля, Вдигайте ръка ясно, в противен случай не се разбира какво става. 13 на 10 гласа приема се 190 за, против прие... отхвърля се 93 за, за, против приема се 191 за, против отхвърля се 94 за, против, приема се. 95 за, против, приема се. 96 за, против, приема се. 97 за, против, приема се. 98 за, против, приема се. 99 за, против, приема се. 100 за, против, приема се. 192 и 193 са тъждествени за, против, отхвърлят се. 101 за, против, приема се. Стигаме до компромис 5. За, против, приема се. Сега изменение 104 за, против, Приема се. Изменение 103 за. Да. Ай. Wer ist В момента гласуваме 103-то изменение за, против, приема се. Изменение 105 за, против. Това трябва да го проверим. Мисля, че се отхвърля, но не беше ясно, затова нека проверим. 13 dafür, 10 dagegen. Es ist 13 на 10 е следователно се приема. А отново ви моля да вдигате ръка ясно. 106 за, против, приема се. 200 за, против, отхвърля се. 107 за, против, приема се. 108 за, против, приема се. 109 за, против, приема се. 110 за, против, трябва да проверим. Ja, 23. 11 äh, sind dafür, 2 dagegen. 11 на 10 гласа и двама въздържали се, приема се. Така, стигаме изменение 111 за, против. И това ще трябва да го проверим, защото не е достатъчно ясно. Eine Person zögert noch. Все още някой се колебае. 23 подадени гласа, от които 13 за. Това изменение се приема. 112 за, против, отхвърля се. 113 за, против, това трябва да се провери. dafür, 13 dagegen abgelehnt. Отхвърля се. Изменение 201 за, против, отхвърля се. 202 за, против, Отхвърля се. 114 за. Против. Приема се. 115 за. Против. Трябва да проверим. Elf dafür, 12 dagegen, abgelehnt. Отхвърля се. 203 за, против, отхвърля се. 204 за, против, приема се. 116 за, против, отхвърля се. 117 за, против, отхвърля се. 118 за, против. Това трябва да го проверим. Dafür, 7 dagegen. 16 на 7 гласа явно се приема. Много ви моля, Продължете да правите тази гимнастика и да вдигате ръце. 119 за, против, отхвърля се. 120 за, против, отхвърля се. 205 за, против, приема се. 121 за, против, трябва да проверим. 12 dafür, 9 dagegen, 2 enthalten. 12 на 9 гласа, 2 въздържали се, приема се 122 за. Против, приема се 123 за. Против, приема се 124 за. Против, приема се 125 за. Против, приема се 126 за. Против, приема се 127 за против, приема се. 128 за, против, трябва да проверим. Ена fehlt нох, Jetzt haben alle abgestimmt. Гласувахте ли? 11 на 12 гласа. Отхвърля се. 129 за. Против. Приема се. Изменение едно от докладчика за. Против. Трябва да проверим. Dafür, 11 dagegen, angenommen. 12 на 11 гласа приема се. Изменение 2 за. Против. Отхвърля се. Изменение 3 за. Против. Приема се. Изменение 4 за. Против. Трябва да проверим. Истински съжалявам. Но понякога разликата е само един глас, така че се налага да проверяваме. 12 на 11 гласа. Приема се само с един глас повече. Изменение 5 за, против. Приема се. Изменение 6 за, против. Приема се. Изменение 7 за, против. Трябва да проверим. 11 dafür, 12 dagegen, abgelehnt. 11 на 12 гласа отхвърля се. Изменение 8 за, против, отхвърля се. Изменение 9 за, против. Още веднъж ще трябва да проверим електронно. 11 dafür, 12 dagegen, abgelehnt. 11 на 12 гласа. Отхвърля се. Изменение 10 за. Против. Приема се. Изменение 11 за, против, електронна проверка. 11 dafür, 10 дагеген, ангеномен. 11 на 10 гласа приема се. Изменение 12 за, против, приема се. Изменение 13 за, против. Съжалявам, това трябва също да се провери. 11 dafür, 12 dagegen. 11 на 12 гласа. Отхвърля се. Изменение 14. За. Против. Отхвърля се. 15. За. Против. Проверяваме. Elf dafür, zwölf dagegen. Пак 11 на 12 гласа отпада. Изменение 16 за, против. Мисля, че се отхвърля, но трябва да се провери. Единайсет на 12 гласа отхвърля се. Изменение 17 за, против. Горе-долу със същото изменение, мнозинство се отхвърля. 18 за, против, отхвърля се. Изменение 19 за, против, приема се. Изменение 20 за, против, отхвърля се. Изменение 21 за, против. Мисля, че се отхвърля. Но нека проверим. 12 на 11 гласа всъщност се приема. Така, преминаваме към гласуване на проекта на становище като цяло. С електронна карта, моля да гласувате. 14 dafür, 9 dagegen. 14 на 9 гласа. Приема се. Но не сме, не сме сме приключили маратонът с гласуването, стигаме и до следващото гласуване. А, това е а, е, въпроса за посредничеството. А, за, против, приема се. 15-то измерение за, против, приема се. 16 за, против, приема се. 17 за, против, приема се. Сега 46 за, против, отхвърля се. 19 за, против, приема се. 20 за, против, приема се. 21 за, против, приема се. 22 за, против, приема се. Първи компромис за, против, приема се. 49-то изменение за, против, не беше ясно. Проверяваме. Гласувайте, моля. 49 12 за, 11 против. Приема се 50-то изменение за, против. Отхвърля се 51 за, против. Отхвърля се 52 за, против. Отхвърля се 53 за, против. Отхвърля се 56-то за, против, отхвърля се. 23 и 57 са идентични. Гласуваме заедно за, против, приемат се. 58 за. И председалката, извинявайте. 59 за, против, отхвърля се. 24 от докладчика за, против, приема се. 25 изменение е за, против. Проверяваме по 25-то. Дванайсет за, 11 против, приема се. А сега 61. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 26. За. Против. Приема се. 62. За. Против. Приема се. 63. За. Против. Проверяваме. 63. Гласувайте, моля. 64. 12 за, 11 против. Приема се. 64 за, против. Отхвърля се. 27 за, против. Приема се. 65 за, против. Отхвърля се. 66 за, против. Отхвърля се. 67 за, против. Отхвърля се. 68 за, против, отхвърля се. 69 за, против, отхвърля се. Компромис 2 за, против, приема се. Трети компромис за, против, приема се. А сега 72 за, против, отхвърля се. 73 за, против, отхвърля се. 74-то за, против, отхвърля се. Четвърти компромис за, против, приема се. Седемдесет и девето изменение идентично с 76 за. 29 поправя се председателката. 29 идентично с 76 за. Против Приема се. 77 за. Извинявайте, каза председателката. 13-то изменение за, против, приема се. Тридесет и първо изменение за, против, приема се. 32 за, против, приема се. 33 за, против, приема се. 31 за, против, отхвърля се. 80, 81 вече предишно, 82 за, против, приема се, отхвърля се. 83 за, против, отхвърля се. 84 за, против, отхвърля се. 85-то за, против, отхвърля се. 86-то за, против, отхвърля се. 87-то за, против, отхвърля се. 88 за, против, приема се. Деведесет и второ за, против, отхвърля се. 93-то за, против. Ще трябва да проверим 93-то. Дванадесет за, 11 против. Приема се 94-то за, против. Отхвърля се. Четвърто за, против. Приема се. Пети компромис за, против Приема се. 36 за, против. Проверяваме. Шестнайсет е, за, шест против. Приема се. Тридесет и седмо за, 30, против. Ще трябва да проверим и 37. Гласувайте, моля. Осемнайсет за, 5 против. Моля, дигайте ясно ръце, за да не трябва всеки път да проверяваме. За, против. Мисля, че се приема, но ще трябва да проверим. Мисля, че с един по 100, изменение номер 100. Гласувайте. 12 за, 11 против, приема се. 101 за, против, отхвърля се. 102 за, против, приема се. Не, ще трябва да проверим. Мисля, че се приема, но нека проверим. Всички ли гласуваха? 12 за, 11 против. Приема се. 103 за, против. Отвърли се. 104 за, против. Приема се. 105 за, против. Приема се. 106 за, против. Отвърля се. 38 за, против. Никой не дига ръка, затова ще трябва да проверим електронно. за, 17 против и ясно е, че се приема. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, отхвърля се. Шести компромис за, против, приема се. Стигаме до 108 изменение, за, против, отхвърля се, 41 за, против, е, отхвърля се, 42 за, против, ще трябва да проверим. за, 6 против, ясно е, че се приема. 107, 109, извинявайте, за, против, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, отхвърли се. Първо изменение за, против, приема се. Второ изменение за, против, приема се. Трето изменение за, против, приема се. Четвърто за, против, приема се. Пето изменение за, против, приема се. Шесто за, против, приема се. 43-то е идентично 44-то е за, против, отхвърлят се. Седмо за, против, приема се. Осмо за, против, приема се. Девето за, против, се трябва да проверим. Отхвърля се. Десето за, против, отхвърля се. Единайсто за, против. Ще проверим за единайсто, ако обичате. Трима души още не са гласували. И така, 10 за, 12 против, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, е, приема се. И сега гласуваме за проект становището като цяло, гласуваме електронно. Всички ли гласуваха и резултата 22 гласа за, 1 против. Поздравление за докладчикът. И сега има все още едно гласуване. Смятам, че можем да го приключим бързо. Направо гласуваме електронно. Моля, гласувайте сега. Offensichtlich noch nicht. Gedulden Sie sich ein wenig. Ich hoffe, es funktioniert gleich. Само секунда. И ще зафункционира системата. 23 на 0. Един, единодушно е прието. Председателят благодаря за подкрепата. В Страсбург ще направим заседанието на координаторите, е, така че сега просто приключваме. Благодаря ви, закривам заседанието.